Good morning, ladies and gentlemen. I would like... Добър ден, дами и господа. Мога ли да ви помоля да заемете местата си да започнем след няколко секунди заседанието на нашата Агора или по-скоро Конгресът за европейските граждани. Това е нашето трето заседание, като а, благодарение на депутата от Европейския парламент господин Онеста започнахме тази инициатива. Идеята му бе чудесна. Първото ни заседание бе на общи теми за Лисабонския договор – и а, общи въпроси относно Европейския съюз. Сега а, се насочваме към теми, които са много важни за всички граждани, тъй като бедността, безработицата а, са а, опасност от най-висок порядък, заплаха и предизвикателство за всеки от гражданите на Европа. Затова искам да благодаря искрено на двамата заместник председатели на госпожа Изабел Дюран и господин Либор Ручек за това, че организираха тази проява и че ни събраха всички заедно за трети път в историята на Европейския съюз. Обедени сме, че е, трябва да се е, събираме ежегодно. Да се събираме като граждани, защото вие представлявате нашите граждани по най-пряк начин. При свободните избори вие избирате своите представители, а, в европейския и националните парламенти. Но вие имате а, е, като преки граждани, чрез своите представителни граждански организации, най-близко присъствие, тъй като вие живеете във вашите местни общности на цялата територия на Европейския съюз. Затова вашето присъствие тук е особено важно. Приветстваме с добре дошъл и комисаря Андор. Благодаря, че дойдохте. Разбирам, че Европейската комисия подема широк кръг от подобни инициативи. И от миналата година целенасочено се борим с бедността и социалното изключване. Така че на днешната ни среща можем да обобщим свършеното за цялата година. При нас също е и президентът Бресо. Добре дошла сред нас, както и президентът Нилсон – на економически и социален комитет на Европейския съюз. Тези две институции са също толкова важни за нашите европейски граждани, като представителни техни органи тук в Брюксел. Имаме специални а, възможности в Европейския парламент 23 езика по целия свят а, има само едно такова а, място с 23 езика. А, можете да говорите, можете да слушате на тях, щом пожелаете. Народния си език. Аз също мога да говоря народния си език, затова ще премина сега на него. Госпожи и господа, представители на гражданските организации, За трети път се събираме. Това наше събиране представлява изключително важен инструмент а, за а, общуване между гражданите а, и европейските институции, чието представители са тук. Самото наименование на нашето събиране е многозначно Агора, тъй се връщаме към корените на европейската демокрация. Ние знаем, че не може да има демокрация, ако няма гражданско общество а, гора означава място, където гражданите могат да а, дадат а, глас а, и изкажат на глас своите проблеми и притеснения и въпроси. А, днес в а, цяла Европа ставаме свидетели как наоколо настроението на гражданите излиза на улицата Има предвид Тунис и Беларусия. Преди 20 години това стана и на Балканите. Благодарение на предложенията на Европейския съюз да се из... отворят вратите към страните от Западните Балкани. Днес там се възцари, днес там цари мир. Имаме важна среща с представители на сръбския парламент. Сърбия играе изключително важна роля на посредник в региона. Това е изключително важна промяна. Това е наш общ европейски проект от който всички трябва да се гордеем, тъй като той а, оказа огромно положително влияние върху живота на хората в страните съседни на Европейския съюз. До тук сме провели две а, срещи от този вид а, под гидата Гора. Разговаряхме за изменението в климата. А днес говорим за кризата и за различните етапи, за различните лица на бедността. Економическата криза се отразява на живота на много европейски граждани. Ние не забогатяваме, а обедняваме и трябва да намерим заедно начин да се преборим с бедността, защото нашите граждани имат пълното право да изискват това от нас. Така че ние трябва да разработим инструменти, чрез които да не допускаме подобни кризи в бъдеще. А, така че да говорим за кризата само в сегашно, а не и в бъдеще време. А, трябва също така да демонстрираме нашата солидарност а, към нашите граждани. Наблягам на думата солидарност, тъй като политическата ми кариера започна а, през 80-та година в а, Полша в организацията Солидарност. Тен, а, 10 милиона поляци а, в комунистическа Полша се а, обединиха в солидарност. А, ние тогава не знаехме до какво ще доведе всичко това. Можеше да стане нещо дори по-лошо от извънредното военно положение, но ние имахме смелостта да се включим в гражданска инициатива, в едно гражданско движение, поставило си за цел да отстоява гордостта и достоинството на нашите граждани. Борихме се за свободата на нашата страна, за свободата на цяла Централна и Източна Европа. Напълно съзнавам колко е важно човек да взема гражданска позиция. Затова създадох Сдружението Пропублика Боно, институция, която се занимава с въпросите на гражданството. Ежегодно организираме конкурс а, и на спечелилите граждански инициативи а, се връчват специални награди. Позволете да ви припомня, че отбелязваме 66-та година от освобождаването на, концентра... на затворниците в концентрационния лагер Аушвиц. Именно днес – на днешната дата преди 66 години. Този наш форум, който включва председателите на всички а, европейски институции, и някои от тях са в момента сред нас, те действат като един общ а, фактор, като един фактор, който свършва, свързва всички институции на Европейския съюз с гражданите. Това е толкова важно, защото в нашия форум всъщност обхващаме множество граждански инициативи. Преди година създадохме един форум за свобода на европейците. А сега позволете да благодаря на всички, които участват в този проект. И още веднъж е, на заместник-председателя госпожа Дюрон и а, е, на заместник-председателя господин Ручек за а, е, всичките им усилия, които а, донесоха като плод днешния ден. Да не забравяме, че днес живеем в времена на криза – много хора са бедни и когато има криза, бедните се увеличават. Повече бедни означава повече социални проблеми, а това на свой ред носи повече проблеми и между отделните народи. Не бива да забравяме, че през 28-31 година на миналия век преживяхме друга една криза, белязана с огромна безработица, огромна бедност. И знаем с какво завърши всичко това. Трябва да не забравяме своето минало. И да не допускаме да се тръгват по стари пътища. Трябва да изберем нов път и за това а, ние провеждаме днес тази среща на Агора. Пожелавам ви плодотворна работа. Благодаря. So much, Благодаря ви, господин президент, за първоначалните думи. А сега бих искал да дам думата на господин Ласо Андор който в комисията отговаря за заетостта, социалните дейности и включването. Т.е. той отговаря за темите свързани с бедността, как да се преодолее тя, всичките нейни аспекти. Нека също така а, след да спомена, че след като господин комисаря говори а, и се изкаже пред нас, трябва да си тръгне. А, не, че не иска да остане с нас, просто той като комисар има много важни задачи. Ето защо поднасям неговите извинения а, пред вас, че ще се наложи моментално след а, изказването си да си тръгне. Имате думата. Благодаря, господин председател, заместник председатели, уважаеми колеги, дами и господа. За мен наистина е огромно удоволствие да говоря тук пред вас в агората на гражданите в Европейския парламент, заедно с Економически и социален комитет и Комитета на реги... регионите. Наистина, тук става въпрос за а, участие в, демокра... в демокрацията и аз се радвам да бъда част от а, този процес. Днешната а, гора действително а, се провежда малко след като приключи Европейската година за преодоляване на бедността и социалното изключване. Това е момент, в който наистина си заслужава да се замислим как можем да продължим напред заедно и да очертаем един устойчив път извън кризата, навън от кризата. Важно е участието на гражданското общество, защото хората, които са преживели бодно, бедност, наистина могат да допренесат за задачите за преодоляване на бедността в Европейския съюз. Мисля, че през миналата година извършихме една важна стъпка. включихме различни заинтересовани страни и Европейският парламент беше един от тях, една от тях. И се надявам, че днешното събитие ще бъде още една възможност да заздравим взаимодействието си. Дами и господа, виждаме някои знаци, идващи от економиките ни, за това, че те малко по малко преодоляват кризата, но все пак много европейци в целия континент все още а, усещат ефектите на кризата. 5 милиона повече души са загубили роб, работата си от началото на кризата и много от домакинствата намаляват приходите си. Повече от един на всеки пет млади не могат да си намерят работа и голяма част от европейците живеят в риск от а, бедност. Много от областите, свързани с а, а, бедността, са в рамките на държавите членки, като социалното включване, социалното осигуряване. Има и много а, важни други аспекти. 74% от нашите граждани смятат, че Европейският съюз има много важна роля, която трябва да изиграе. В нашата 10-годишна стратегия Европа 2020 комисията за първи път предлага конкретна цел, която се изразява в цифри, свързана с бедността, ние целим поне 20 милиона души да не са в риск от бедност до 2020. Сега обаче трябва държавите членки да поставят своите собствени амбициозни цели на национално ниво. За да подкрепим тези усилия и да постигнем тази цел на 16 декември миналата година, комисията прие Европейската платформа срещу бедност и социално изключване. Това е едно общо, един общ ангажимент между европейските институции, всички заинтересовани страни и държавите членки, за да продължим нашето взаимодействие с всички партньори в борбата срещу изключването. Включват се много идеи, свързани с иновации, с подобрения, които на всички могат да ни помогнат да работим по-ефективно, да концентрираме ресурсите там, където ще имат най най-голям ефект. Действията, които предлагаме на първо място, дейности в целия спектър на политиките, включително традиционните политики за социално включване, например активното включване на тези, които са изключени от трудовия пазар – преодоляването на бедността през поколенията и целенасочена борба с бедността, по-ефективна дейност и начин за отговаряне на новите социални нужно, а, необходимости. Повече дейности с а, м, малцинствата, включително ромите. На второ място, платформата популяризира иновациите в областта на социалната политика. Ключовият фокус а, ще бъде върху интелигентните подходи към модернизирането на социалните политики, които не са ефективни от ценова гледна точка. На трето място платформата предлага как европейските фондове да се подобрят и усъвършенстват с цел – постигане на социалните цели. Европейския социален фонд трябва да бъде адаптиран към Европа 2020, за да изпълнява напълно ролята си за преодоляване на бедността. И не на последно място, платформата включва всички заинтересовани страни и подкрепя ролята на тези, които вече са преживели бедност. Обеден съм, че Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, ще ни помогне да намерим трайни и ценово ефективни решения за бъдещето. Както споменах, ромите са от ключов интерес в този тип дейности и платформата също включва тези теми. Те са, ромите са най-голямото младсинство в Европа и в същото време са най-социално изключени. В цяла Европа ромите преживяват много високи нива на материални лишения и се различават много съществено по достъпа си до а, образование и здравеопазване, и не само поради а, предразсъдъци. Ето защо ние трябва да приложим един цялостен подход, за да преодолеем бариерите, срещу пълното участие на ромите в обществото. През септември 2010 комисията организира вътрешна работна група, за да се оценят а, ефективността и употребяването на европейските фондове за интеграцията на ромите. Тази година през април месец комисията ще продължи работата на тази работна група, както и работата на Европейската платформа за включване на ромите от 2009 година а, и различните стратегии за интеграция на ромите. Ще оценим употребата на национално европейско финансиране и ще направим предложения за по-ефективно използване на фондовете за решаването на а, този проблем. Освен това, европейската рамка ще предложи по-добър мониторинг на националните и европейски дейности във връзка с включването на ромите. Дами и господа, истинския напредък ще бъде постигнат единствено с включването на всички заинтересовани страни на всички нива, били те на местно, европейско или национално а, равнище. Ето защо ние ще работим с всички институции на национално, европейско и местно равнище, за а, осъществяването на тази платформа, която включва всички ни. Годишната среща, която ще се проведе през октомври, ще разгледа и напредъка по постигане на целта, различните дейности, които се осъществяват в рамките на тази а, платформа и възможностите за бъдещи действия. Борбата с бедността трябва да е част от цялостната ни стратегия, не само за задължение е това за нас, но и економическа необходимост. С нетърпение очаквам работата ни с Европейският парламент да продължи, за да преодолеем тези проблеми. Благодаря ви за вашето внимание. Благодаря, господин комисар. Сега ще направим една кратка пауза в изложенията. И ще поканя членовете на хора на трибуната. Хорът беше създаден в Нант, в Франция от доброволци и бездомници, обединени от желанието да забравят трудностите си с помощта на песента. Благодаря. Хорът ще бъде с нас и до вечера на вечерата в економически и социален комитет и разбира се до вечера а, и разбира се утре на заключителното заседание. Сега е, ще дам думата на господин Петър Георкош постоянен представител на Унгария в Европейския съюз. Той ще говори от името на унгарското председателство. Както знаете, 6 месеца от началото на, Унгари, началото на януари Унгария е ротационен председател на Европейският съвет. Благодаря, господин председател, дами и господа. След това изпълнение няма да е лесно да се върнем към чисто политическите, институционни понятия. Трябва да поставим борбата срещу бедността в рамките на общата политическа стратегия на Европейския съюз, да се опитаме да преодолеем последиците от тежката криза. И в нашата политика, несъмнено, борбата с бедността заема важно място. Това е важен елемент в 6-месечната програма на Унгария и се надявам, че ще бъде полезно за онези, които ще участват в диалог с европейските институции и гражданското общество, да знаят какви са нашите планове за ефективна борба с бедността в рамките на стратегията до 2020. Искам да ви уверя, че унгарското председателство е готово за диалог с всички вас. Ще се опитаме по-добре да разберем как трябва да изглежда тази европейска стратегия. Европа имаше нужда, за да може да осъзнае последиците от извънредно дълбоката криза, която не може да се сравнява с нищо, което сме преживявали преди това. Наред с това, за да излезем от тази криза, са ни необходими съвсем нови инструменти. Европейският съюз разработва вижданията си за бъдещето. И тези виждания са вписани в така наречената стратегия за 2020 година и борбата с бедността играе много важна роля в тази стратегия. До 2020 година трябва да постигнем поне 20% намаляване на онези европейски граждани, които живеят под прага на бедността. А, разбира се, да се разработват програми е лесно. Важно е как се изпълняват. И тази година ние трябва да разработим а, този инструментариум, за който става дума. Става дума за някои промени в договора, нещо, което изглежда е далеч от вашите мисли. Създаването на постоянни механизми, антикризисни механизми, механизми за стабилност. Е, и говорим и така наречения европейски семестър, но това е така жаргон на европейските политици. Става дума да се създаде правна основа, за да можем в бъдеще да избегнем подобни дълбоки кризи. Наред с това не бива да забравяме, че фискалната консолидация няма да е достатъчна за преодоляване на отрицателните явления в нашите общества. Трябва добре да се разбира факта, че тази краса, криза породи последици, които показаха, че не можем да работим както преди. Например, по отношение на бедността, кризата породи нови форми на бедност, нови видове бедност. Така че, какво ще правим от тук нататък? След като стабилизираме еврозоната, след като създадем необходимите политически и правни инструменти, трябва да съсредоточим вниманието си върху устойчивият растеж, растеж, който създава работни места, а също така и да се опитаме да помогнем на онези членове на нашето общество, на тези части от обществото, които не могат със собствени сили да се измъкнат от кризата. И именно това е цел и на унгарското председателство. Структуриран диалог, диалог с нашите партньори от гражданското общество и борба с бедността. Унгарското председателство а, възнамерява а, да получи а, заключенията на съвета до месец март, до съвета през месец март. А, ние също така ще работим, за да бъде стратегията за 2020 успешна. За да стане това, необходимо е да работим на две равнища европейско и национално. На европейско равнище до Европейския съвет през март ще приемем насоки за Европейския съюз като цяло. Но може би по-важно е за вас да знаете, че възоснова на тези насоки до месец април 27-те страни членки ще трябва да представят своите национални програми за реформи. И именно в тези програми страните членки трябва много ясно да посочат как възнамеряват да постигнат целите, формулирани в пете главни цели за борбата с бедността. Те трябва да поемат ясни ангажименти, а също така и да предвидят национални политически мерки за постигане на тези цели. Искам да спомена още един фактор, който играе много съществена роля в програмата на нашето председателство. Това е стратегията за ромите. Не само ромите страдат от бедност. Но може би това е най-уязвимата част от нашите общества. Решени сме да създадем европейска рамка на националните стратегии за ромите до края на нашето председателство. Тоест, след съобщението на комисията, което ще бъде оповестено в началото на април, ще проведем структурирани дискусии в различните формации на съвета. Защото ромския проблем е свързан с бедността, безработицата и образованието преди всичко. Тоест необходима е синергия между стратегията за ромите и стратегията за 2020 година. Твърдо сме решени тази ром, стратегия за ромите да бъде одобрена от а, съвета, от среща на най-високо равнище през Европейския съвет през юни. Както виждате, това са сериозни политически амбиции. И за тази цел унгарското председателство а, ви кани да участвате в тази работа, за да може нашите замисли да се превърнат в дела. Благодаря. Благодаря, господин посланник. Е, стискаме палци и желаем пълен успех на унгарското председателство. Сега ще дам думата на господин Стафан Нилсън, председател е, на Економическия социален комитет иначе казано, на организираното гражданско общество. В Европейския парламент работим и ще работим в тясна близост с Европейският економически и социален комитет. Тук в Европейския парламент ние сме народни представители, демократично избрани от всички е, страни членки. Представляваме е, на, европейските граждани, но за да има нашата работа ефект е, и добър резултат, трябва да се справим с бедността, с една, просто една от многото други социални задачи. В това поле много ни помага економически и социален комитет. Господин Нилсен, имате думата. Благодаря. Исках да кажа няколко думи народния си език. Но основното ми изказване ще бъде на английски. Очевидно, и аз исках да съм сигурен, че е, мога да говоря а, е, пряко с вас. Мисля, че хората е, онагледи по един прекрасен начин а, че, това, че музиката може да служи като международен език. Още веднъж благодаря на изпълнителите от хора. А, те дават един блестящ пример за всички. Изказвам благодарности на Европейския парламент. Ние наистина уважаваме Европейския парламент, е, един орган за вземане на решения, който а, е, осигурява а, е, наистина добро законодателство. Економически и социален комитет членуват 274 члена от всички социални слоеве, от всички държави членки. Надяваме се искрено да можем да отразим всички тежнения, които достигат от нас, от гражданите. Благодаря още веднъж за музиката. Днес ни е събрала една обща цел. Аз имам огромна чест а, да бъда сред вас и да представлявам економическия и социален комитет. Както казах, ние сме консултативен орган и се включваме а, консултациите чрез задълбочени и широки дискусии, такива каквито са се провеждали на някогашната агора. Ние общуваме с активисти от най-различни области, защитници на организации на потребителите и на еколозите и много-много груби. Аз много се радвам, защото тези активни наши участници играят важна роля в нашия комитет. На вас, господа председатели на Европейския парламент, благодаря за тази покана. За нас това е просто една от многото инициативи, доказващо отличното взаимодействие между нашите две институции. Моята основна цел, така както я виждам в качество на председател на економическия социален комитет, е да приобщавам гражданите в Европа. Заедно ние можем да го постигнем. Тази инициатива, гражданската гора, а, ни привлече да се включим а, след поканата отправена ни от Европейския парламент по няколко причини. На първо място поради правото, правото на а, участие на всеки. А, това е демокрацията, а сега това е и укрепено в Лисабонския договор. Това е ваше право да участвате в процеса на вземане на решение. Второ, защото ние преценихме, че избраната от парламента тема за кризата и различните форми на бедност е изключително сложна и важна. Особено актуална е тя, когато основното внимание на обществото е насочено към европейските финанси. Социалните предизвикателства, засилени от финансовата криза, трябва да бъдат отчетени надлежно, така че а, те да бъдат включени в политическия дневен ред а, и да бъдат на водещо място в него, както го правим тук с тази а, агора и да се отчитат а, а, при поемането на различни ангажименти. Освен това, аз радвам на тази инициатива на Европейския парламент, защото в Агора се включва широк кръг представители на гражданското общество. Ние активно работихме по изготвянето на този формат на инициативата и искахме гражданското общество да бъде представено максимално широко. Нашата причина за съществуване е да подкрепяме диалога между гражданското общество и другите институции. Гражданите трябва да бъдат добре представени, така че да могат надлежно да дадат своя принос в работа на този форум. Затова искрено ви благодаря, че сте тук. Смятам, че е необходимо да помислим и откроим решенията, които са устойчиви и наистина могат да помогнат и да подкрепят уязвимите хора в нашето общество. Аз съм искрено убеден, че ако искаме, можем да направим това. И тогава хората, които живеят в бедност и особено най-уязвимите, а именно жените, по-възрастните хора, хората с увреждания, мигрантите, ромите и други етнически малцинства, те ще могат да се убедят, че е възможно да се подобрят условията им на живота амбицията на политическото ръководство на Европейския парламент за свиване на бедността с 18 до 20 милиона души. Комисаря Андор също го посочи. А, наистина вдъхновява. Някои хора си мислят, че е, това е голяма амбиция, а други, че това не е достатъчно. Все пак това е една поли, знак за политическа воля и то подкрепена с, с, а, пълна, с пълни а, усилия от а, страна на гражданското общество. А да, съм убеден, че присъстващите в форума Агора участници ще дадат своя принос и ще посъветват европейските институции. Ние го правим чрез нашите становища. Едно от тях подчертава необходимостта политиката за социално включване – и интеграция да стане неотменна част от политиката за борба с дискриминацията във всякакъв вид. На, на нашите собствени заседания ние също обсъждаме с нашите членове как Европа да излезе от бедността. През 2011 година ще работим за приобщаването на ромите, на мигрантите, ще разглеждаме проблема с бездомните и с социалното изключване. Ще насочим работата си в три хоризонтални приоритета в хоризонтален план. Диалог, участие, устойчивост и ръст, солидарност и развитие. В този контекст на споделената ни отговорност за постигането на целите на хилядолетието за намаляване на половина на броя на бездомните до 2015 година. Тази година заедно с, с организацията на ООН ФАО ние ще а, работим за решаване този проблем. И по време на френското председателство а, но, направихме това, защото тогава а, беше насрочена а, тази среща, която на 2 юни ще се проведе а, световна среща на високо равнище за хран... прехраната. Имате интересни теми, които ще разгледате на вашите семинари за иновациите, за познанието. А, надявам се, че с вдъхновение ще е, се стигне и до интелигентни и силни решения на проблемите на бедността. Искам също така да се възползвам от а, е, тази възможност да ви поканя на приема, който ще проведем в нашата сграда, която е съвсем близо до тази на Европейския парламент. Надявам се, че ще си поговорим добре, ще се опознаем, защото знаете, понякога така става. Запознаваш се с нови хора и те те вдъхновяват за нови идеи, за провеждането на общо европейски инициативи. Благодаря още веднъж, уважаеми домакини, за възможността да говоря пред цялата Агора и ще обещам, че ние ще участваме и аз лично много активно в, работата и благодаря. You, благодаря, Стефан. Благодаря, господин Нилсън. За да постигнем успех, трябва да разработваме стратегии и да работим на всички нива. Не само на нивото на европейските институции, но също така и на ниво държави и членове на Европейския съюз и на ниво региони. Ето защо поканихме госпожа Бресо, председател на Комитета на регионите, за да може тя да говори пред нас а, за тези теми, но за съжаление заради някои проблеми с транспорта тя не успя да дойде на време. Може би ще изчакам още десетина минути. Междувременно аз ще използвам случая да направя няколко технически бележки за начинът по който ще протече нашето събитие. Така или иначе имаше време за това преди обедната почивка. След тази сутрешна сесия ще имаме обяд в Еспасия Ходи Менуин което е малко по-надолу в тази сграда или по стълбите можете да слезнете или да вземете асансьора. В 2 и половина ще започнем различните семинари. Те ще се провеждат в сградата от среща. Можете да минете през топлата връзка от среща. И така, първият а, семинар семинар 1 ще се проведе в зала 3G3. Значи това е зала на третия етаж G3. Вторият семинар за миграционните потоки, потоци ще се проведе в 3G2, съседната на тази зала. И третият а, семинар за модел на общество в Европа ще се проведе в 1G3. Това е зала на първият етаж. След това за консенсусната конференция ще се срещнем в 5G 3, мястото, където проведахме събитието вчера, на петия етаж. Ще проведем тези семинари с съответните модератори. Надявам се, че заключенията от докладчиците в различните семинари ще бъдат чути а, утре. Отново тук в тази зала от 9 часа започваме. Това ще бъде форум, отворен към всички регистрирани участници. Много се надяваме да участвате в дебата, тъй като все пак идеята на днешното и утрешно събитие, на нашето събитие, не е само да слушаме, а да изразите вашите гледища и мнения. И така, за да организираме нашия дебат, ще ви помолим да се регистрирате а, посредством формуляра, който ще намерите в та, а, папките си, да го предадете към секретарията на Агора. По този начин ще може и председателстващия семинара или съответното, съответния панел от нашето събитие да произнесе вашето вре, а, име и да обяви вашето изказване. След това имаме вечеря за всички участници в 6.45 в Економическия и социален комитет в сградата в тясно тук от нас, близо до сградите на Европейския парламент, тогава трябва да си носите а, за тази вечеря а, регистрационните табели а, и по този начин ще могат да ви допуснат а, до тази вечеря. Ще тръгнем заедно, за да може тези, които не знаят къде точно се намира, да се ориентират лесно. Имате ли въпроси, коментари или необходимост от изяснение, нещо, което да искате да попитате? На четвъртия ред давам думата на дамата. Трябва да използвате микрофон, казва председателя. Много се притесних от това, че вие казахте проблема с ромите, проблема на ромите. Защото хората, другите имат проблем с ромите, а не ромите имат проблем. По същия начин не можете да казвате, нямате право да казвате еврейския проблем. Ето защо смятам, че трябва по друг начин да се изразявате. Thank you благодаря за коментара. Някой друг? Заповядайте, господин на четвъртия ред. Добър ден. Преди всичко искам да поздравя Европейският парламент за организиране на тази агора по такъв въпрос като бедността. Но трябва да кажа, че е, съобщенията относно, информацията относно агората бяха доста бедни, като се отнася за бедността, агората не значи, че и съобщенията трябва да бъдат бедни. А, е, някакси а, е, информацията, която имахме, не отговаряше на идеята на демокрация. Въпросът, който имаме е следният. А, социалният а, проблем не е точно от компетентността на Европейския парламент, а по-скоро на страните членки. Е, и затова смята ли Европейският парламент, е, че ще може да вземе ефикасни мерки за борба е, с бедността или ще остане само един наблюдател с един мисловен проблем, един мисловен подход, а не оперативен подход. на 147 място. Аз съм Майкъл Дава, говоря от името на АРК, Европейският конгрес на земеделци и живеещи в селските райони. Ние също се занимаваме с въпросите на бедността и социалната изолация в селските райони. Вие съвсем правилно сте поканили комисарят Ендор, но има и много други части от Европейската комисия, от Европейският съюз, Европейския бюджет, които имат пряко отношение към съдбата на бедните и уязвими граждани на Европейския съюз. Аз съм много доволен, че комисарят Андор, заедно с комисарят Чолос и с комисарят Хане по регионалното развитие, а също така и с комисара по рибарството, е, като призова, че през следващия програмен период трябва да има обща стратегия, е, която да се създаде от петте фонда, които трябва да се заемат с въпроса с развитието, истинското развитие, така както го разбираме в третия свят, за да се помогне на бедните и уязвими граждани на Европа. И ние в съобщението на АРК по отношение на бъдещата обща селско-стопанска политика обърнахме внимание на нуждите, нуждите на бедните, уязвимите и как трябва да работим за задоволяване на тези нужди в земеделските райони, включително чрез регионалните програми за развитие, включително програмите социални и програмите за риболова. Е, ясно е, че на по голяма част от политиката на Европейския съюз, е, а не само работата на социалната дирекция, има отношение към съдбата на бедните и уязвимите. Преди да отговоря на въпросите, бих призовал и други да се изкажат е, на 241. Аз съм Ика Йонидо, от Гърция съм. ние представяме женското лоби в Гърция, най-голямата женска организация в Европа сме ние. Е, нашата организация е представена във всички страни членки. Радвам се, че съм тук, защото вярвам, че тази инициатива, която започна преди две години, трябва да укрепва. Предишните две срещи бяха много полезни. Резултатите обаче трябва да бъдат включени в е, писмени заключения и трябва от тях да последват конкретни мерки в страните членки. В моята страна, например, хората не познават резултатите, не познават заключенията на предишните срещи на Агората. Тоест, необходимо е да се направи повече за уведомяване, осведомяване на обществеността е, за това какви решения са взети тук. Тук някои казаха, че Европейския парламент е, не е компетентен по тези въпроси. Напротив, именно Европейския парламент е органът, който трябва да даде тласък за решаване на тези социални проблеми. Защото в днешна Европа, Европа, която преживява криза, страните се сблъскват с проблеми, които никога не са виждали в миналото, включително и моята страна. Много трудно е да се даде надежда на най-бедните в обществото. Има споразумение за мерки, които да, да им спомогнат за подобряване на тяхното положение, но това не е достатъчно. Колкото до жените, те е, страдат много повече от всяка друга група от европейски граждани. Безработицата сред жените е двойно по-голяма, отколкото безработицата на мъжете. Ние не сме някаква специална категория граждани, ние сме повече от половината граждани на Европа. Съществуват добри политически решения, но те са все още в стадия на планирането. Както казах и по-рано, преживяваме много дълбока криза и има европейски граждани, които изпадат в бедност, особено много жени. Надяваме се, че усилията, които последваха влизането в сила на Лисабонския договор, ще дадат плодове. Необходима ни е европейска политика, която се занимава не само с фискалните, не само с данъчните проблеми, а също така и с социалните проблеми, за да може да излезем от този порочен кръг. Тук не става дума само за финансиране, става дума за социален проблем. И срамота е, че Европа, която беше изградена с усилията на толкова, на няколко поколения, трябва да се занимава като че ли само с економическите проблеми. Трябва да се обръща повече внимание на факта, че Европа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 et je vais dire que les sans-abri sont dans la rue. Et je, je voudrais dire une chose, c'est qu'on pense, hein, c'est qu'on pense. Искам да кажа и нещо друго. А, говори се за ромите, но не се говори за бездомните. А, но бездомните изобщо не мислят, българите не мислят за бездомните. Господин от е, номер 305. Аз представлявам общо кипърската организация на е, възрастните хора. Не чух до сега да се спомена е, нашата прослойка, когато се говори за уязвими групи. За многодетните се каза. Да, а, ясно е, че кризата ще се отрази по-болезнено на тези хора, защото едно многодетно семейство по дефиниция има по-малък доход на глава, отколкото едно по-малко семейство. Това са хора, които реално страдат от кризата. Но като погледнете в достатъчно дълъг период от време напред, това са хора, които всъщност повече спомагат за развитието и благоденствието на обществото. Просто съм поразен, че в Европейския съюз не се полагат никакви усилия за коригиране на този проблем. Многодетните да се включат сред уязвимите групи. Благодаря. 202. Мишела citer Мишел euh, от Организация на възрастите в Европа. Никой не спомена, и ако аз не чух тази сутрин да се спомена за възрастите хора в Европа. Е, много от тях са на ръба на бедността, като си имат предвид пенсионните схеми. Мисля, че трябва да допълним списъка на уязвимите с пенсионерите. Благодаря, господин от 35-то място. Аз мисля, че сте прав. Аз съм от Европейския и економически социален комитет. Правилно е да подчертаваме економическите въпроси. Искам да се спра на един момент, а именно за макроекономическите дисбаланси и търговските дисбаланси между страните. Преди да настъпи криза, а, дадохме твърде много свобода, имахме твърде много надежди и вярвахме, че оставени сами на себе си пазарите могат да решат проблемите на света. И а, по цял свят а, правителствата се въздържаха от намеса, защото смятаха, че а, при а, един устойчив растеж на економиката а, бедността ще намери своето решение. Това обаче не стана, а, или поне не стана в а, този мащаб, който се очакваше. Защо? Защото а, имаше манипулация на свободата на пазара. Сега нямам възможност да ви запознавам с подробности, но в резултат от тези манипулации манипулации. Страни като Китай, Германия и други натрупаха големи излишци в своята баланс на а, в международно търговски план. И е много важно това се разбере от различните органи на управление, включително на е, регионално ниво и на европейско ниво, защото ако тези дисбаланси в международната търговия не намерят своето решение, резултата ще бъде това, което виждаме днес е, предприемат се най-различни мерки, особено в Европейския съюз, в резултат на което остават все по-малко средства за развитие. Альтернативният подход е да се увеличат е, реформите. И това е важно да се подчертае все повече реформи, все повече действия на ниво пазари, така че хората да излязат на пазара на труда и все повече от тях да намират работа. Ако се налагат най-различни ограничения на пазарите, това няма да стане. Ще се помогне на тези, които а, натрупват преимущества на световните пазари на гърба на другите и на по-слабите, включително в Европейския съюз, които ще трябва да плащат повече данъци, да бъдат по-бедни, за да платят за богатствата, на които са се наслаждавали други, други. И сега гражданите на Европа, включително тези на Испания, Португалия и други, трябва да платят сметката, включително чрез повишаване на бедността. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Аз съм Лидо Хорман и оглавявам Европейската мрежа за борба с бедността. Това е, е организация, която обхваща мрежи от държавите членки и европейски организации, борещи се с бедността. Ние имаме и по-обща коалиция, която включва и други, освен нашите членове по повод на Европейската година за борба с бедността миналата година. Радваме се да можем да помогнем и на форума Агора. научихме за стратегията Европа 2020 и по-специално за борбата с бедността и социалното изключване. Това обаче, което ни липсва е че днес, когато се обръща толкова внимание или се очаква да бъде обърнато от държавите членки на тези е, теми, виждаме, че дейността по-скоро се осъществява на европейско ниво. А, и има а, отрезвяващи призиви към а, държавите членки да организират или да подобрят националния диалог за борба с бедността и социалното изключване. С това искам да се обърна с призив към Европейския парламент, към неговите депутати и парламентарни комисии да окаже влияние да а, призове Европейската комисия и държавите членки да засилят националното измерение в европейската борба срещу бедността, да организират такива национални форуми. Там гражданите ще играят централна роля. Виждаме, че нивото на бедност нараства ежегодно. По време на унгарското председателство се надяваме да се положи началото на изграждане на национални платформи е, за борба с, с бедността и социалното изключване. И се надяваме тези е, инициативи да бъдат подкрепени с средства, с финансови средства, чрез е, поканване на важни национални участници на тези международни форуми, за да могат реално хората да се включат и да участват в гражданския дебат и е, да а, имат това гражданско свое е, място за изява и е, в, държавата членка, на която са граждани. А, призвавам ви да призовете към това комисията и съвета. Благодаря, господин Сигуера. Здравейте, аз съм от Португалия и съм синдикалист и членувам а, в ЕКОСОК. Смятам, че трябва да преосмислим някои от понятията за бедността. Днешната бедност е различна. явяват се нови форми на бедността в целият разрез на обществата, дори в общества, които се смятаха за по-развити. Има хора, които имат работа, но са на ръба на бедността. Както казах, има нови форми на бедност. Има някои прослойки в обществото, които се изтласкват а, към маргиналните му зони и бедността чука на тяхта врата. Искам да задам един прост въпрос. Как може три години а, след избухването на кризата, да няма в цял свят политически орган, който да е прокарал някакви мерки, насочени против злоупотребяващите фирми и данъчните обежища. Благодаря, господин от 138 място. Е, е, Здравейте. 138. 138 номер има думата. След това ще дам думата и на следващия оратор. Благодаря. Аз представлявам форма солидарност за европейците, т.е. ние представляваме няколко полски мрежи и няколко международни мрежи. Интересуваме се от темите, свързани с мигрантите в Европа и отвъд Европа. Представляваме една фундация за взаимопомощ, каза се Барка. Чухме много изказвания и представяния и някои от тях звучат много драматично. Но това, което трябва да направим е да осигурим възможност за проектите на национално ниво траен резултат. Струва ми се, че доста от проектите всъщност не помагат на тези, които имат нужда. Много средства се пропиляват. Понякога дори три четвърти от, среща, от средствата националните правителства не успяват много често да помогнат на хората, които имат нужда от помощ. Друг път проекти, които изглеждат изключително атрактивни на международно ниво, всъщност са заплашени на национално ниво, защото има много а, силно съревнование, ако можем така да кажем. Струва ми се, че Европейската комисия трябва да инициира възможност за стартиране на проекти за интеграция колкото може по-скоро. Използвайки програмата Equal, Европейската комисия трябва да въведе конкретни стандарти в иновационните програми с цел спестяване на средства, които, както вече споменах, много често се пропиляват. Те не се разходват правилно, защото не са насочени към важните цели и резултати. Благодаря ви. Казвам се Караш Вараш от Чехската република. Ще говоря на чешки дами и господа. Иска ми се да насоча вниманието ви към един друг проблем, който до момента не сме упоменавали. Какво представлява кризата? Тя е проблема на задлъжнялостта. Не само а, правителствата и фирмите имат а, дълг, дългове, задлъжняват с дългове и гражданите. Трябва да покажем на гражданите, как да се защитават от това да попаднат в капана на задлъжнялостта. Това е нещо, което всеки един гражданин ни казва в различните проучвания – това е проблем, който ще се задълбочи в следващите години, затова нека го обсъдим и него. Благодаря, господин Шварц. Господин председател, дами и господа, а Жан Коло, Колон, член съм на економическия и социален комитет, представям организация на френските работници. Искам да подчертая много дебело, да привлека вниманието на тази асамблея върху драматичните последици от кризата във връзка с енергетиката и енергията. За това не се говори много. Аз, но само в една страна, в 20, от 27-те страни, във Франция, 110 хиляди прекъсвания на гъста са били, е имало а, 500 хиляди прекъсвания а, на електричеството поради бедно, защото хората не могат да си плащат гъста и електричеството. И а, а, това са хора, които значи нямат отопление, лишени са отопление, а, лишени са от осветление, а, не могат да водят нормален, приличен живот. Така че това е задача едновременно и на законодателите, и на организациите на гражданското общество, и на политиците а, да се съберат, да се обединят, да помислят как да се намерят решения за борба с този вид а, бедност, а, с а, тази несигурност на снабдяването с енергия, защото когато човек е лишен от енергия, всичко, той е лишен от всичко останало. И затова, струва мисля, че тук трябва да намерим европейско решение, а не решение квартал по квартал, страна по страна. Необходимо ни е европейско решение, било чрез някакви социални тарифи за гъста и електричеството, било а, създаване на някаква защита било по някакъв друг начин. Това исках да кажа. Това е един апел. И необходима е воля, обединени усилия, за да се реши този много остър проблем. Благодаря. на 349. Благодаря, господин председател. Казвам се Шон Хили от организация, която се нарича Социална справедливост Ирландия. Искам да благодаря на парламента и на Европейският социален економически, економически социален комитет за това, че се заема с проблемите на бедността и кризата в този момент. Защото Европа е разположена в едно много опасно пространство, бих казал. Защото много от европейските политики, насочени за преодоляване на кризата в е, различни страни, а в е, Европейския съюз като цяло, можем да кажем, отежняват е, положението на бедните, създават допълнителни проблеми за бедните. Това са проблеми за не безработните, за работещите бедни или пък за онези, които изобщо не са част от а, трудовите ресурси. Защото тази политика взима а, средства от бедните, за да ги върне на банките или на други, а, а, които са много богати, но по един или друг начин са загубили нещо в, поради кризата. Значи, взимат се средства от бедните, които в нищо не са виновни за избухването на кризата, за да може а, други да получат обратно това, което са загубили поради кризата. Значи това е един процес на преразпределение, а, като се взима от бедните и се дава на богатите. И ако не се реши този проблем и то бързо, мисля, че а, ще бъдем изправени пред много сериозни проблеми за социалният модел на Европа. Ние сериозно ще увредим европейския социален модел. Поради неразбирането на взаимозависимостта между економическата, социалната е, и екологичната политика. Мисля, че в тези нови обстоятелства са необходими показатели. Необходимо е да формулираме показатели, които ще ни покажат дали вървим напред, особено особено за да бъдем сигурни, че не създаваме допълнителни трудности за бедните, които поначало а, разполагат с по-малко средства, първо и второ съвсем не са виновни за кризата. Благодаря. Аз казвам се Мача Мати, се представям а, а, УНДП. А, унгарец съм и искам да говоря унгарски. Аз съм унгарец. Представлявам ПРООН. Вече неколцина споменаха, че новите, а, че световната криза предизвика нови форми на бедност. Всичко, до което сме свидетели през последните 10 години, и в Балканите, и в Централна Европа, показва, че е, има нови форми на бедност в новите страни членки на е, Европейския съюз и то тези нови форми на бедност не се дължат на кризата. Всичко това трябва да се отрази в стратегията за бъдещето. Защото много важно е да установим каква е разликата между новите страни членки и старите страни членки на Европейския съюз. Необходимо е да се получим от грешките си. Грешките, които бяха част от старите програми. Стигна се това, че положението на бедните, особено в земеделските райони, се влуши в новите страни членки. Друг въпрос, който искам да спомена, е въпроса за живота на ромите. Въпроса за съществуването на ромите. Онези, които не живеят в ромски общности, вероятно не, не знаят, че стереотипите а, относно ромите са неверни. Когато мислим за ромите, не трябва да мислим само за стратегиите. Стратегии, които ще помогнат на малцинството и мнозинството да съществуват заедно. Това въжи за всички. Трябва да въжи за всички, които са бедни, е, а не, не трябва да бъде стратегия, която ще доведе до сегрегацията на ромите макар и с добри намерения. Регионалният сектор на ПРООН в Братислава е подготвил изследване в средата на 90-те години относно състоянието на ромите. Подобно изследване, подобно, подобен преглед ще бъде направен и тази година. Ние вече работим заедно с колеги от Европейския съюз и аз бих искал да ги осведомя за тези наши нам... планове. Надявам се, че прегледът ще даде възможност да добием по-надежна информация по този въпрос. По време на унгарското председателство няколко граждански организации се обърнаха към мен – с молба ПРООН да им помогне да намерят да намерят организации в новоприятите страни в Централна и Източна Европа, които биха искали да сътрудничат в разработването на стратегията за ромите, които биха искали да дадат мнение относно тази стратегия. Бих искала да помоля представителите на всички организации, които биха искали да участват в тази работа, да ми се обадят по време на обедната почивка. Благодаря. Благодаря и аз. Имам още около 15 души записани за изказване, но нямаме време. Затова, ако обичате, запишете имената си на формулярите, дайте формулярите и ще имате възможност да се изкажете на следващите заседания. Мерседес Бесон е тук, но би било добре да можем да отговорим на някои от въпросите, които бяха повдигнати. Както виждаме от този дебат, когато говорим за бедността, не става дума за едно измерение. Проблемът за бедността е многостранен. Говорим за финансовата и економическата криза, която вече беше спомената. Имаме над 23 милиона безработни, 7 милиона повече отколкото преди кризата. И има и нови и нови милиони изпадат в, под, в бедност, под, влизат под прага на бедността. Това се отнася много често и за млади хора. А в някои страни, в Латвия, в Испания, 40 до 50% от младите са безработни. А, но това се отнася и за онези между 50 и 60 години, когато те загубят работата си, много трудно е да си намерят нова работа. Това се отнася за жените, за децата имаме е, близо 20%, 20% от децата в Европа растат а, без да са достатъчно грамотни. Грамотност, която им е необходима, за да могат да участват успешно на пазара на труда. Необходими са им също така умения в областта на езиците и други умения въпросът, от а, който получихме. Нека вземем а, Ирландия като пример. Ирландското правителство беше много отговорно от фискална гледна точка, с балансиран добре бюджет. Ирландците работеха много здраво, но ирландците и не само ирландците, както и в други страни това се случи, включително и в европейските институции, някои аспекти не бяха догледани. А, а това беше надзора на финансовия сектор и на банките. Всички спекулативни провали, било то в областта на а, пазара на движимите имоти или на фондовите борси, различните инвестиционни спекулации. Ето това беше проблема, който не позволи на ирландското правителство да гарантира спестяванията на хората, които бяха работили много сериозно и така се стигна до тези проблеми. Това въжи не само за ирландските политически институции, ние живеем в един общ пазар. Това въжи и за ролята на европейските институции. Много от вас, някои от вас споменаха, че работата на Европейския парламент не е толкова важна. Аз бих казал точно обратното. И то не само защото съм член депутат в Европейския парламент. Ние живеем в един общ пазар и изграждаме една обща Европа от 50 500 милиона души. Ние се съревноваваме с Източна Азия, с Америка и трябва да работим заедно като пазар. И в парламента, освен всичките ни други задачи, ние провеждаме и а, законодателната политика, изграждаме законодателството и тук се включва и надзора. Миналата година, например, приехме правен акт, където, според който се създават три нови а, институции в Европа за надзор. Някои от вас ще си кажат, не е достатъчно. Какво ще се случи с а, вече споменатите данъчни убежища? Аз мога да ви убедя, че тези законодателни актове са резултат от компромис. Да, наистина всички страни участваха а, и ще спомена и нашата, моята а, държава, Чешката република, където също има регулация на финансовите пазари. И законодателството, което приемаме тук, е компромисно. Някои от нас искат да видят много по-сериозно отношение а, по отношение на законодателството, особено що се отнася до данъчните обежища. Може би да спра до тук и да дам думата също и на моите колеги да отговорят на някои от въпросите. Това, което исках да кажа е, че наистина става въпрос за много многостранен проблем, където се включват различни аспекти от света, свързани и с малцинствата. Колегата от Унгария спомена, че а, има специфични проблеми, които изискват специфични стратегии. Говорим и за мигрантите. Втори семинар е посветен на това миграцията в Европейския съюз, но също така и извън него. Има много проблеми, които ще обсъдите в семинарите и след това ще се върнем отново тук, утре, сутринта. А сега давам думата на моята колега Изабел Дюран и след това, разбира се, на Стафан Нилсън. Ще си изкажа съвсем накратко, тъй като вече в голяма степен а, много беше казано. Сега започваме, а, едва започваме работата си някои от вас казаха, Европейския съюз само ще седи и ще гледа ли а, тези събития. Ами не, това е организирано събитие за всички. На първо място тук са хората, с които трябва да говорим. Възрастните, ромите, големите семейства. Правилно казахте, че не ромите имат проблем, а нашият подход към тях е проблематичен. Имаме различни теми в семинарите. Смятам, че е важно да извлечем ясни въпроси и оттам да дойдат предложения към а, всяка една тема. Говорихме за свръхзадлъжнялостта, за данъчните обежища, други въпроси. Наистина не трябва да се налага бедните да заплащат за кризата два пъти, въпреки че не са я причинили. Говорихме за селските райони, за земеделските стопани, интеграцията на политиките, така че да имаме цялостен, а не фрагментиран подход. Говорихме за бездомните. Аз също бих искала и да приветствам хора, а, защото хората от този хор могат да ни научат на много неща от начина по който са живели. Ето защо смятам, че да трябва да обсъдим много тези въпроси по време на семинарите. Няма да се опитваме да откриваме топлата вода. За това ще а, помоля модераторите на всеки един от тези семинари да ни предоставят ясни предложения за нас като депутати, за да можем ние да ги следваме точка по точка. Никой от нас не може да ви обещае, че ще реши всички проблеми. Не можем да разрешим проблема с бедността утре. Въпросът е обаче да се спрем, да извлечем ясни въпроси, които действително могат да бъдат обект на обсъждане в парламента. Затова отново се връщам към вас да извлечете ясни предложения, така че да можем да продължим работата си след петък, а не да приключи всичко с нашето събитие. Съвсем накратко искам да се изкажа, господин Стафан Нилсон. Чудесно е, че провеждаме цялостен дебат тук той ще продължи и в семинари, семинарите и отново ще се върнем тук. Утре сутринта, както вече казах, невероятно е, че държавите членки не са си решили проблемите вкъщи. Има хора днес, които са в Наистина ужасна ситуация. А когато говорим за планирането за бъдещето, има много спорове между различните институции, включени в планирането и нашите заместник председатели, нашата заместник-председателка Изабел Дюран, наистина отчете необходимостта да инициираме цялостна дискусия по тези теми в нашите институции. Важно е тези проблеми да бъдат решени. Не всичко обаче може да бъде решено от страна на Европейския съюз, тъй като няма компетенции във всички области. Трябва цялостно и всеобхватно да обсъдим тези въпроси и е важно да включим и националното ниво, където също се занимаваме с социалните въпроси. Мисля, че можем да действаме положително. Трябва да, захва... да се захване много сериозно с този проблем на национално и регионално ниво, как да излучим това съобщение на външния свят, това също е важно. Сигурен съм, че ще проведете много а, добри дебати в а, семинарите и ще продължим нашата работа утре. Благодаря си на хора също. Сега давам думата на Мерчедес Бресо, която е председател на Комитета на регия... регионите. Благодаря. Благодаря за вашата покана. и сега вземам думата след казаното от господин Нилсън. Благодаря ви за поканата да дойде тук тази сутрин. Наистина така се припознава и важността на териториалната страна, когато говорим за социалното включване и борбата с изключването. Регионалните и местни органи имат важна роля в тези теми трябва да гарантираме доходи за най-бедните в едно общество. Това се е свързано и с жилищните проблеми, осигуряването на здравеопазване и образование, което опира и до местните власти. Трябва да се работи а, от долу нагоре като подход и в Комитета на регионите през април и завлекохме един списък от най-добри практики, които да ни помогнат да видим какво се случва в другите, държа... в другите региони и градове и да вземем пример за начините по които можем да се борим с бедността. Всяка една от четирите политически групи в Комитета на регионите следва тези добри практики, организирани на регионално ниво. Има десетки срещи на, на регионално ниво. Така че при нас е съвсем ясно изразена цел. Да осигурим по-голяма включеност на нашите общности, макар това да е само капка в морето. Както знаете, Комисията публикува съобщение за Европейската платформа срещу бедността. Това е една от водещите стратегии, които принадлежат и към програмата Европа 2020. Комитета на регионите подготвя становище по тази тема и бих искал да кажа няколко думи и за платформата и важните елементи от нея, доколкото ние ги виждаме по този начин. Ясната роля на Комитета на регионите е от важност за нас. На второ място подкрепата за партньорство, секторния подход към борбата с бедността. Това е подобно на нашите инициативи от страна на Комитет на регионите като част от Европа 2020 ще се ангажираме с всички цели на Европа 2020. Вече успяхме да използваме опита си от други области, например заетост, за да разработим точно този подход за териториалния регионален пакт и споразумение. Има връзка между водещите инициативи от Европа 2020 и инициативите, които съчетават няколко европейски фонда а, на ниво малки проекти на регионално равнище. Това е важно. Посочили сме го няколко пъти. Трябва да работим и в социалната сфера, не само да говорим за технологии, индустрия, иновации. Иновациите обаче могат да се приложат и към социалната економика и социалния сектор. И в този смисъл се радвам, че мога да обявя, че на 10 май комитета ни организира форум за социалния експеримент, социалното експериментиране и ролята, която можем да играем в него. Искаме да видим какви са ролите ни, да очертаем списък на най-добри практики, кои са възможностите за подобрение и да усъвършенстваме управлението на всички нива. Трябва да разгледаме източниците на финансиране също така. Не само Европейския социален фонд, но насочвайки се в тази посока, гледайки економиката и иновациите също, можем да направим така, че те да работят и за социалната сфера. На следващо място отдаваме приоритет на работните групи, които са на ниво селски райони, териториалност. Това са въпроси, които ще разгледаме на 10 май. Има и други елементи, които също ще покрием. Те включват отваряне на отворения метод за координация и разпространението му, участието на социалните и местни власти в осъществяването на платформата и накрая, начинът по който ще се справим с крайната бедност. Бездомните, ромите са едни от най-уязвимите групи. Имигранти, мигранти и самотни родители. Знаете, бедността има различни изражения и кризата значително влуши ситуацията. Натрупването на проблеми в а, различни социални групи и области е проблем, който продължава вече години. Разликата между бедни и богати това не са нови теми, които е привнесла кни... кризата, но с глобализацията и економиката на знанието ние можем да си помогнем. Повечето от заетостта, която се създава днес, е на частичен, с частично работно време, временна, сезонна и не изисква високи умения. много хора в социалния сектор не успяват да се възползват от нововъведенията. И така това, което смятам, че ние трябва да направим, е да видим кои от проблемите са структурни, как се разпределя благосостоянието в ерата на глобализацията. Помолиха ме да се изкажа накратко, но искам а, да ви уверя, че Комитета на регионите действително ще се обърне към въпросите, свързани с структурни а, промени, така че нашия модел да бъде по-цялостен, по-устойчив. Това е целта на Европейския съюз която ще бъде постигната посредством Европа 2020, но също така трябва да е цел и на нашите местни и регионални власти, защото това е нивото, на което наистина можем да постигнем конкретни отговори на трудните въпроси. И ви пожелавам успех в следващите два дни. Благодаря за поканата. Merci, Mercedes. Thank you very much. Благодаря, Мерседес. Благодаря много. И така, колеги, приключихме с дневния ред за преди обедното ни заседание. Вече ви казах, ще обядваме в тази сграда. Ще продължим с семинарите в 2.30. Преди да си тръгнем, Майкъл Маккейн си е забравил документацията, може да му кажете да я потърси при мен. И така, благодаря много, приятно.